утре по темата. А сега, колеги, следващата точка в дневния ни ред е изявление на Комисията за върховенството на закона в е, Румъния. Отново давам думата на комисар Юрова. Благодаря. Много ясно беше от името на комисията казано, че тя ще следи развитието на върховенството на закона в Румъния. Реформата в Румъния трябва да продължи. Това означава, че трябва да Румъния да продължи напред, а не да се връща и не бива да да се застрашава напредъка, който бе постигнат през последните години. Комисията и особено първият заместник председател Тимерманс положиха големи усилия и работеха заедно с министър-председателя Танчила. Те проведоха конструктивен диалог, в който комисията каза, че трябва да има конкретни действия, само думи не са достатъчни. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Комисията обсъди ситуацията преди две седмици, но за съжаление не, може да, не може да стигне до заключението, че Рум, Румъния се е върнала на правилния път. В, в, ако ситуацията продължи такава каквато е, комисията ще предприеме всички мерки, които са на нейно разположение. През ноември бяха направени препоръки, които не бяха последвани от румънското правителство. Последното законодателно развитие в Румъния будят загриженост. Загриженост за това, че румънското законодателство не е в унисон с европейското. Това подкопава доверието в правителството. Включителен пример за това са и последните постановления, издадени от румънското правителство. Днешната дискусия се съсредоточава върху рисковете в Румъния по отношение на опазването на върховенството на, же... на, на закона и по-точно независимостта на съдебната система и борбата срещу корупцията. Най-напред Възможните промени на наказателния кодекс и наказателно-процесуалния кодекс. Тези въпроси трябва да бъдат подготвени много внимателно, трябва да има консултация с всички заинтересовани страни и включително магистратите. Всяка, всяко действие трябва да е в унисон с международните задължения, европейското право, както и препоръките, свързани с борбата срещу корупцията. Процесът е много чувствителен. Той може да създаде систем, системна безнаказаност за хора, които са на високи пози, позиции. Това означава корупция. На второ място, Върховният съд, касационен съд, и съответните решения, които бяха насочени към решенията, издадени от пет конституционни съдии. Тези решения не могат да бъдат отделени от последствията, свързани с преразглеждане на минали дела. Това би означавало намеса в независимостта на съдебната система – това би нарушила цялата система на наказателно-процесуалния кодекс. Това не може да бъде игнорирано. На следващо място назначение на прокурори и нуждата за независима система за номинации на прокурори на високи постове. Това не е нов въпрос, но проверките не бяха но промените не бяха предприяти. Резултатът е много противоречива процедура за номинации, номинации на главния прокурор и прокурора, който отговаря за борбата с корупцията. На следващо място регистрирането на магистрати. Това е структура, която бе засегната преди в доклада за Румъния от комисията и от Греко Организацията за борба с комицията. Но в момента тази структура се подкрепя. Всички тези елементи, всички те будят огромна загриженост. В момента се вижда един много яс, една много ясна картина. Ситуацията в Румъния е много променлива. Решенията трябва да се вземат, защото чувствителни са въпросите. Загрижеността на комисията нараства. Комисията трябва да действа и ако се наложи, ще действа чрез всички налични инструменти. Работи се по кон- консенсус с Румъния, вземайки се предвид препоръките на Венецианската комисия. Не е все още късно за Румъния да се да предприеме нужните реформи. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Кресле има думата за две минути. Благодаря, уважаеми колеги. За съжаление, не може да, да поздравим председателството на комисията по този въпрос. Госпожо комисар, наистина Румъния е председателства Европейския съюз и въпреки това виждаме потъпване на върховенството на закона в Румъния. Това, което Румъния си позволи в, в, за момента, това не си е позволявала нито една друга държава членка би било хубаво, ако социалистите и демократите, би било хубаво, ако те бяха взели мерки по-навреме. Ние смятаме, че мерките могат да бъдат спиране на средствата и задействане на член 7. Е, отговорно за това е правителството, председателството също така, румънското правителство – е извършител на нарушения и като извършител на нарушенията това правителство създава и жертви. Първата жертва е, е съдебната система. Хора на високи позиции са подведени под отговорност. Тези казуси трябва да бъдат осветлени и от социалистите и демократите. Виждаме прехвърляне на тежестта в рамките на съдебното дело. Е, виждаме фалшиви аргументи, виждаме опити за отмъщения. Кандидатката за ръководител за ръководителния пост на Европейската прокуратура бе поставена също под натиск. Ето защо съветът също носи отговорност за тази ситуация. Съветът вместо да реагира се опитва да поощри Румъния. Френският кандидат не би трябва да бъде приоритиран. Това са само фалшиви аргументи. Уважаеми дами и господа, става дума за надежността както на Европейския съюз, така и на комисията, така и на първия заместник-председател. Благодаря. Към вас има синя карта. Приемате ли въпроса, зададен с синя карта? Uh, Благодаря ви, че приемате този въпрос. Ще задам следния въпрос на английски. Може да използвате превода. Е, в своето изказване вие казахте, е, отправихте критики към Конституционния съд в Румъния. Искам да ви попитам дали можете да обясните на румънците, моите сънародници, за това как може членове на Конституционния съд в вашата страна са партийни членове. Благодаря за въпроса. Аз е, нямам нищо против политици да са членове на Конституционния съд. Въпросът е те да се придържат към правото към върховенството на закона не бива хора да бъдат поставени под натиск и социалистическата политическа група трябва да вземе отношение защо в крайна сметка само и главно румънци трябва да гласуват, когато става дума за румънски кандидати. Това е въпрос за цяла, на цяла Европа. Видяхме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 Господин Вайден, Вайденхолцер. Аз обаче смятам, за разлика от госпожа Гресле, е, смятам, че румънското председателство много неща постигна. Господин Преда, би било хубаво да ме слушате. Затова е странно, че водим този дебат по спешност. Не за първи път говорим по този въпрос. През ноември парламентът излезе с резолюция по този въпрос, а именно за това, че не бива да се ощетява независимостта на съдебната система, ако искаме в Румъния да има ефективна борба с корупци... корупцията. За съжаление, нашите препоръки и искания не бяха уважени от правителството. Това е много жалко. Не става дума, че ние имаме нещо против Румъния. Ние става дума за функционирането на правната система. Функциониращите държави с, е с стълбовите на Европа. Това, с, това е заложено и в копенхагенските критерии. Спазването на тези критерии не означава намеса във вътрешните работи на една държава членка. Ние всички сме заинтересовани от спазването на законите. Естествено не бива да получаваме, но общите принципи на върховството на закона трябва да бъдат укрепени в диалог. Това е нашето послание към Букурещ. Само така изтокът и западът ще се сплотят. Благодаря. Госпожа Маковей от ЕКР. Astăzi în România, un grup de politici. Благодаря. В Румъния група корумпирани политици и най-вече водени от господин Драгнер, който имал присъда срещу себе си и пак е в съда отново. тези хора не спазват законодателството, те го променят. Те подчиняват съда на политиката. Инвестиционните средства отиват в подкопи. защотява, съсипват демокрацията. Корумпирани политици се измъкват от присъда. Съдбата на 20 милиона виси във въздуха Всеки сам ли ще се спасява? Много сме мачкани. Хвърлят се срещу нас а, а, запалителни средства, но ние вървим по пътя към Европа. Това е европейския път. Видяхме как страната се разпада, изпълнена е с отчаяние. Талаш Тарачано и Драгнер Наблюдаваме ви. Това са малцина, обаче, които държат властта в ръцете си. Румъния днес се превръща в една престъпна диктатура. 4 милиона румънци напуснаха страната последните години. живеем по маржовете на историята и искаме да бъдем част от Европа. Софи Интвелд има думата за 3 минути. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Трябва да започна с следното. И аз съм раздразнена, подобно на госпожа Гресле, за това, че съветът отсъства. Защото в крайна сметка за тях става дума, нали така? Не дайте да ръкопляскате, изчакайте, защото най-вероятно няма да ви хареса това, което а, казвам, така че не знам дали трябва да се ръкопляска. Съжалявам също, че господин Тимерманс го няма. Сега, госпожо комисар, не искам да ви обидя, но той е комисарят и заместник-председател, който отговаря за това. Какво направи той последните пет години? Миналата седмица Европейската комисия излезе с някакво съобщение за върховенството на закона. Трябва да кажа, че така бе написано, че и хартията не си струваше. Господин Тимерманс дори не дойде да го представи в комисията Либе, го остави на държавни служители. Къде е днес той? Къде е? Какво е направил последните пет години? Защото стигаме сега и до партийните въпроси. Уморена съм. Уморена съм от това да има дебати тук за Европа. Днес за Румъния, ЕНП критикува. Утре ще бъде за Унгария, социалистите ще критикуват. ЕНП ще ръкопляска, защото знам, че част от вас са критични, разбира се. Познавам госпожа Кресле, тя говори съвсем честно, някои от другите членове на НП също, но винаги това се превръща в политически въпрос. Не е това политика между партиите. Става дума за ценностите, заложени в член 2 на учредителния договор и те засягат всички ни, независимо каква политическа група сме. И не го разбирам това. Не го разбирам. Този парламент преди две години и половина приехме една позиция. Приехме едно предложение за един пакт, който е общ механизъм, който включва всички държави членки, всички правителства. И а, Европейската комисия, не соча вас с пръст, госпожо комисар, но господин Тимерманс, крайна сметка, е отговорният. Господин Тимерманс каза, а, нямаме нужда от това, защото я разполагаме с всички инструменти, които са ни нужни. Ами не разполагаме. Господин Тимерманс е вашия водещ кандидат. Господин Вебер е шпицен кандидат или водещ кандидат също. Така че искам да чуя от двамата шпицен кандидати, които виждаме, че ги няма, защото един е заместник председател на комисия, другият е ръководител на група. Какво възнамерявате намеряват те да направят, когато станат председатели на Европейската комисия? Дали председателя на комисията Вебер ще направи това, което е гласувал като депутат Вебер, т.е. да предложи една цяла, един цялостен механизъм, който да се прилага към всички държави членки. И нека го кажа съвсем ясно, госпожо председател, и мисля, че с това приключвам. Моята група, групата на АЛДЕ, се дистанцира от нашата партия в Румъния, защото сме разочаровани не само от промените в наказателния кодекс, но и за това, че не подкрепиха равенството на брака или гражданското партньорство. Много сме разочаровани от отношението на румънското правителство по отношение на госпожа Кьовиши, както и опитите им да попречат на регистрирането на нови партии, които искат да се кандидатират в европейските избори. Госпожо председател, смятам, че трябва да настояваме пак, пактът да бъде прилаган по време на следващия изборен период. Благодаря. И аз ви благодаря. Ще приемете ли въпрос с син картон? Аз съм съгласен с вашата критика, госпожо, но и няма тук да говоря политически неща, свързани с моята партия. Господин Ферховщад също е, го няма. Той нищо не казваше за случващото се в Румъния. И не може да кажем, че нещата се почнаха сега. Три месеца. Преди три месеца поискахме нещо да направите. Обаче вие какво направихте? Останахте до тях. И си правите сметката за изборите, госпожо, нали така? Защо? Кажете ми защо. Защо господин Ферховщат нищо не каза? Защото си има приятелство с господин Теричано, нали така? Имат си частни връзки. А, те защитават ли принципите, за които говорите вие? Кажете ми. Completely... Мисля, че всичко обърквате. Моля ви, прочетете протокола на този парламент. Отношението на нашата група винаги било едно и също. Ако НП бяха толкова солидни за господин Орбан, нямаше да се намираме в ситуацията, в която се намираме сега за Унгария. Ние много критично гледаме на случващото се в Румъния. И както казах, официално се отдръпнахме от партията, която управлява, е част от коалицията е част от АЛДЕ. И Европейската АЛДЕ партия е, иска да ги и отхвърли от нашето политическо семейство. Правим го това, много ни е трудно да го направим, защото от години сме приятели с тази партия, но ние защитаваме своите принципи. Точно обратното на НП. Те все още не са се отдръпнали от господин Орбан и мисля, че е хубаво да прочетете протоколите на този парламент, защото аз лично, лично аз, господин Преда, аз участвах в този дебат за Румъния и аз бях изключително критична, изключително критична, господин Преда. Много ви моля и вие да бъдете критични към господин Е. Орбан, който е част от вашата група. Е, е, госпожа Саргентини, но преди това господин Бощенаро. Има синя карта към госпожа Интвелт господин Бощенаро, Приемате ли я? Două întrebări scurte la... Благодаря, уважаеми колеги. Два съвсем кратки въпроса. Знаете ли колко пъти Конституционният съд в Румъния е окачествил действията на госпожа Кювеши като противоконституционни? Знаете ли колко пъти е установено, че тя е в нарушение на румънската конституция? И също има още един казус, за който знаете. Обвинението в злоупотреба със служебно положение – най-важните свидетелски показания са на двама прокурори от Националната дирекция за борба с корупцията. Те свидетелстват срещу нея. Те са водещи свидетели. Как можете изобщо да говорите за политически натиск при това положение? Няма да навлизам в подробности по съдебното дело, но доколкото знам, наскоро съдът е решил, че госпожа Кьовеше мога ли да приключа? Искате ли да ме чуете? Проявявате ли интерес към отговора? Имам 30 секунди и половината вече изтекоха. Със сигурност знам, на първо място, че съдът е позволил на госпожа Кювеше да пътува и да говори. Въпросът е, че положението не става по-добро. Защото се създава впечатление за пълна бъркотия. Нуждаем се от правова държава, не само заради Европейския съюз, а заради румънците, защото младежите искат да има една стабилна държава с надежно правителство. Смятате ли, че е история от типа да има обвиняем с участие на тайни служби, положението става по-добро? Според мен не. Благодаря. Продължаваме с дебата. Госпожа Сарджентини от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Е, тук не става дума точно за дясно и ляво. Много важно е да е, е, посочим това, че е, румънското е, председателство и е, румънското правителство всъщност не предвижда доклада за Унгария и председателството не присъства. Това е действително обезкуражаващо. Попречи се във връзка с кандидатурата за европейски прокурор на един виден прокурор от Румъния и съветът е, в крайна сметка е, се ръководи в момента от тази страна. Е, през 2011 Унгария беше председател на е, съвета и от тогава просто нищо не се случи. Е, е, трябва да се засрамим е, за това, че нещата отново се повтарят 6 седмици преди европейските избори. Благодаря, е, скъпи колеги. Е, давам думата на господин Батен е, Европа на нациите, свободите. Той не е тук, очевидно. Тогава господин Ленарс. Благодаря, госпожо председател. Единия пазар, економическото партньорство предполагат заедно да действаме и заедно да се опитаме да укрепим Обединена Европа. Но ето, че нещата не се получават, просто защото всичко трябва да се изгради на основата на ценностите, които трябва да са общи, да са споделени ценности. И ето, виждаме, е, е, че е, в този случай е, Европейската комисия се опитва най-сетне да заеме една е, стабилна и единна позиция. И е, Франс Тимерманс нееднократно говори за процедурата, която бе задвижена и срещу Унгария, и срещу Малта, но от срещата на върха в Валета, като че ли реални действия не са предприяти. И по отношение на Румъния трябва да си дадем сметка, че е крайно време независимо от партньорството и от това, че имаме и сили, които подкрепяме, и приятели в тези страни, да действаме принципно, както по отношение на Унгария, така и на Румъния и на Малта. Благодаря. Господин Ника, две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Пореден, пореден предизборен дебат се води днес. Не се споменават конкретни факти във връзка с Румъния. И пак пак а, сме принудени да, да се опитваме да изтъкваме истината и да, и да се изправим пред всички лъжи, които се, които се разпространяват и се говорят днес правовата държава. А, ако няма права на, на гражданите, няма и, и правова държава. През 2009 година на главния прокурор подписва първи протокол с, с разузнавателните служби. През последните две години много слушаме за редица тайни протоколи, в това число с тайните служби. И румънските граждани са ужасени. С ужасени откриваха, научаваха за тези тайни протоколи, които довеждат до, до а, злоупотреба и, и липса на правосъдие. Романците мразят двойните стандарти в правосъдието, във всичко, което а, е свързано с живота ми подправени е, продукти са навсякъде, наводняват е, пазара и застрашават здравето на гражданите. Фармацевтични продукти. Румъния не е част от Шенген, въпреки че от години е, отговаря на всички изисквания. На всички на всички летища румънците се, се редят отделно от останалите европейци. 80% от румънците казват, че това е неприемливо, че това е ужасяващо и това, което а, се прави в областта на правосъдието е, е абсолютно неприемливо и, и трябва да се сложи край на, на, на тези злоупотреби. По телевизията ежедневно се чуват много свидетелства за това. И румънците са чувствителни към този въпрос, защото по време на комунизма те вече са били жертви е, на, на, на злоупотреба. Те не искат а, е, да се изнудват съди, да се а, подслушват а, е, а, прокурори в, а, в а, спалните си, в баните си. Не, румънците искат да са равни граждани на, на Европейския съюз с равни права и отхвърлят а, такава дискриминация, която не почива на нищо и е незаслужена. И ние казваме на всички, Румъния заслужава повече и румънците заслужават повече. Благодаря. Госпожа Вебер, една минута. Благодаря. Фикаре Европа. Благодаря. Румъния е обект на механизма за проверка и сътрудничество. Румънските политици са обект на сериозни критики по този механизъм. заради практики несъвместими с правосъдието. И при все това, преди няколко седмици, ръководителите в Европейския парламент поискаха от румънските органи, включително и съдилищата, да спрат едно разследване срещу румънски граждани, чието права, чието процесуални права са спазени. Върховният съдебен съвет в Румъния, който гарантира независимостта на правосъдието, обяви, че тези лидери Таяни, Вебер, Верховщад със своята декларация оказват натиск върху националните съдилища, които гледат това дело и подкопават независимостта на съдебната власт. Скъпи европейски колеги, крайно време е да спрат двойните стандарти – и да започнете да се държите така, както искате от другите политици. Благодаря, госпожо Вебер. За минута и половина, господин Преда. Благодаря, госпожо председател. Много съжалявам, че правителството на Румъния днес не е представено а, на този дебат за Румъния. то същевременно и председател на съвета в момента. Жалко е, че румънското председателство се озовава в подобна ситуация. Но най-малкото трябваше някой да се появи. Румъния вече не е правова държава. Мнозинството, управляващото мнозинство от 2016 година прави точно това, което господин Ника вече описа. Преследват се магистратите, реформира се съдебната система така, че магистратите е, да бъдат принудени да се откажат от е, влезли вече в сила присъди и е, да не разглеждат дела за злоупотреба с служебно положение и корупция. Министър-председателя, който бе обвинен в корупция, сега е, е председател на парламента. Кажете ми, това е, прилича ли ви на правова държава? Ръководителя на една управляваща партия вече два пъти е осъден. Как е, е, бихме могли да подкрепим е, една такава управляваща коалиция от мошеници. Госпожа Грапини има дума. Комисар, Стимац колеги. Да... Благодаря. Госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Едно наблюдение от мен. Този дебат е всъщност провал. 20 души сме тук, които го водим. А най-важните лидери по тази тема ги няма. Те са страхливци. Госп господин Вебер дойде в, в моята страна да, да, да, да я призове да, да спре е, хода по едно дело. Не можете да отидете е, при едно правителство и да му казвате какво да прави. Дори да сте европейски е, чиновник. И намесата на европейските чиновници под оказват отрицателно въздействие върху а, правосъдието. румънците не разбират защо чиновници и европейски депутати се опитват да влияят на дела, които се гледат в румънски съдилища. Да, в предизборна кампания сме. Господин Преда каза, че и вие сте в предизборна кампания. Е НП се опитва да, да извлече дивиденти от кампанията. Госпожа комисар, искам да кажете на румънците, не сте дали е, дори, не дадохте дори един пример на нарушение на, на, на върховенството е, на закона и на правовата държава. Румънското председателство е, е, е успешно председателство. А, не виждате ли колко досиета бяха приключени? Миналата година излезохме с резолюция, която беше несправедлива. И имаше, тя съдържаше нещо, което не се казва за нито една друга страна. Вие обвинявате Румъния за това, че за, заменя а, ръководството на една институция. Става въпрос за, жив, за човешки живот, за, за хиляди а, съдебни дела. И вие дори казвате, че те трябва да бъдат отсъдени отново. Румъния не е кьовеш и Румъния не е един човек. Румънците са 20 милиона души на брой. Господин Преда. Господин Хакмарк за минута и половина. Госпожо председател, подриването на независимостта на съдебната власт, подриването на независимостта на прокуратурата, възпрепятстването на създаването на партии, на нови партии, легализирането на корупцията, борбата не с корупцията, а с лицата, които се борят срещу нея, отстраняването на неудобни ръководители на независими органи, възпрепятстването им да напускат страната, разбира се, това е пълен срив на правовата държава. Това, което ме притеснява най-много е отказа да се признае. Но бих казал, че мълчанието на социалистите е оглушително. Изказванията ви тук тази вечер не бяха впечатляващи. Ще ви кажа защо. Защитата на правовата държава и демокрацията не са партийна цел. И аз ви чух всички вас, за правосъдието в Унгария, в Полша, само че вашето мълчание е оглушително. Вие бягате от задължението си да защитавате демокрацията, което е напълно погрешно. Господин Савама за минута и половина има думата. Мерси, мадам Благодаря, госпожо председател. Да. Къде е заместник председателят Тимерманс, той слуша ли ме в момента? Да, къде е румънското председателство? Вместо да установи демократичните принципи, принципите на върховенството на закона, вместо да установи принципите на правовата държава, е, румънското правителство непрекъснато е, извършва нарушения. Много сме разтревожени е, и от действията на съда, и от действията на законодателите, които се опитват да криминализират всъщност почтеното поведение на правозащитниците и да обвиняват в корупция тези, които се борят срещу корупцията. Върховенството на закона е, е основен принцип и е, ние всички би трябвало да го зачитаме. Е, това трябва да стане ясно и като сезираме съда на Европейския съюз. НП още преди години винаги е казвала, че е необходимо правосъдието да вземе решение. Изчакайте, господин Бощинаро. Искате изказване по процедурен въпрос. Само по процедурен въпрос. Никакви други изказвания, нали така? Vreau să reamintesc colegilor de la PPE. Poate n-au aflat, poate erau... Искам да напомня на колегите си от ЕНП. Може би не присъстваха а, по това време, но се взе решение, решение на съвет, решение съвета да не присъства. Това е е решение, което е взето от председателството. А, попитайте гру... Е, лидера на вашата група преди да сочите пръст към председателството. Това не беше процедурен въпрос, каза председателката. Следващия оратор. Господин Бостинаров. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, драги колеги. Евро... Румъния е проевропейска държава. Европейския народ е приел европейските ценности. Те искат справедливост, върховенство на закона. Стотици хиляди души последните години са излезли да протестират и да защитават европейските ценности. Политиците трябва да се вслушат в това, което казват хората. И политиците не бива а, никога да имат право да променят закона, а, да обслужват собствения си интерес. Милиони а, милиони румънци не искат а, амнистия а, и а, искам румънското правителство да, да вземат предвид препоръките на Венецианската комисия и други независими органи, както и Европейската комисия. Руманското правителство трябва да се вслуша в гласа на, на, на хората и затова председател Йоханес на 22 май реши а, чрез референдум да, да даде а, възможност на румънците да, да, да изкажат това, което мислят за случващото се в, а, а, в съдебната система могат да кажат не на амнистиите, не на промените в наказателното право. Наказателното право трябва да се променя, като се отразят мненията на, на магистратите, неправителствените организации и нашите чужестранни партньори трябва да бъдат подкрепени румънските граждани в отстояването на европейските ценности. Благодаря. Синя карта, госпожа Грапини, приемате ли? Стимате колег, uh, ați spus că s-a modificat legi. Intru cu... Благодаря. Е, драги колега, конкретен въпрос имам. Казахте, че е, набързо са променени закони от, за един ден. Може ли да, да, да споменете един закон, освен, освен този, който спомена господин Чолов, когато госпожа Бруно беше министър? Знаете ли някакви други закони, които са е, изменени така набързо? Благодаря, е, госпожо, за, за, за въпроса. Има много извънредни наредби. Януари 2017 година, 13-та наредба, спешна наредба на следващия ден. Стотици хиляди души излязоха навън да протестират срещу този опит а, е, е, да се попречи на, на борбата с а, корупцията. Добре. Спонтанни изказвания. Госпожа Ярока, искам да поздравя романците. Знам какво е да е човек на вашето място като унгарка. Изказванията против двойните стандарти трябва да кажа, че госпожа Греслер преосмисли много от обвиненията срещу Унгария. Този път срещу Румъния се задаваме въпроса доколко Румъния е стигнала в интеграцията на най-бедните. Днес има криза в цяла Европа. Хората напускат населените си места, защото европейските средства много бавно стигат до тях. И искам да, попита, да помоля румънското председателство да работи съвместно с съвета, с комисията, включително с комисаря Крецо, за да направи така, че неизползваните средства по линия на структурните фондове да се оползотворят бързо в интерес на тези европейски граждани, които не получават европейско финансиране за тях заради бюрократични проблеми. Така че нека да спре това. Да се спре миграцията от населени места в Европа. Следващия оратор, господин Кристер. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар мълчим. Не ние, но мълчи Румъния, когато говорим за злоупотребата и нарушенията. Моята страна настоява за адекватни мерки срещу действието на румънското правителство. Е, е, в момента се шири е, популизъм, екстремизъм в Европа и естествено едно такова оглушително мълчание от страна на държава член и същевременно нерешителните мерки спрямо тази злоупотреба не подобрява ситуацията. Непрекъснато се повтаря, че Брюксел е, се намесва във вътрешните работи на държавите, е, за това, че Брюксел само апелира е, към държавите членки и изисква това или онова от тях, но същевременно трябва да си дадем работа, че, сметка, че може би една намеса на комисията в този случай няма да бъде ползотворна. Комисията би трябвало в крайна сметка да престане да се намесва. Една минута е регламентът при спонтанните изказвания. Господин Юрек. комисар Йорова powiedziała, че ежели ситуация в Румъния ще не измени... Комисарят Йорова каза, че ако не се промени положението в Румъния, комисията ще вземе необходимите мерки. За щастие, тази комисия няма да вземе повече никакви мерки. Достатъчно вредни мерки взе Европейската комисия. Попитахме защо господин Тимерманс липсва в залата. Може би защото е свикнал с подобни предизборни ходове. Относно Румъния, положението там е тежко и сложно, както в Великобритания. Не трябва да има никаква търпимост към корупцията. Всяка корупция е едно зло. Ширещата се корупция е ширещо се зло. А, румънците трябва да се решат този вътрешен проблем. Благодаря. Госпожа Николай. Doamnă Госпожо председател, Всички дебати, свързани с правовата държава, са много важни и тогава, когато важни представители не присъстват, това означава, че те или не се отнасят презрително към, към върховенството на закона или просто упражняват пълна демагогия. Иначе би трябвало да се, да се засрамят. Този дебат е несъстоятелен поради това. сякаш сме, в, сякаш сме в филм на Спилбърг, в който хора биват осъдени за това, в което вярват. Госпожо комисар, ако, ако имахте, ако, ако бяхте си направили труда да проверите какво става в Румъния, ще да видите, че всъщност никакви закони не са приятия, затова ни критикуват. Да, разбирам, че хората си пазят службата, но, но, но на този вид, такъв вид поведение създава, създава една пропаст между, между институциите и европейските граждани. Затова трябва да не се подаваме на популизъм в предизборните си действия. Госпожа Мурвай, следващия оратор. Благодаря ви. В отговор на е, чутото от е, комисаря Юрова е, ще я попитам. Зоран Юич и Иштвен Бекет от Румъния, познати ли са ви? Става дума за съдебни дела. Много добри примери са това за натиска, който се оказва върху съдебната система при водене на подобни производства срещу наказател, наказателни производства срещу политици, като Става дума само за политици, които са се опитвали просто да постигнат техните политически цели. Познавате ли тези два случая? Става дума в крайна сметка за представители на унгарското мълчество и за политици, които не са извършили никакви нарушения, нищо подсъдно, а бяха затворени. Папа. Господин Папа. Благодаря. Госпожо председател, госпожо комисар. За съжаление, това отново не е истински дебат, това е, е преди, част от предизборната кампания. Инициаторите на този дебат преследват е, своите политически цели. Всъщност няма нищо съдържателно и съществено е, в нашите разисквания. Никой не говори конкретно, никой не привежда конкретни данни. Вие, госпожо комисар, би трябвало да се притеснявате за това, че е, подобни действия са доста рискови. Е, е, тук от Страсбург е, депутатите се опитват да кажат на Румъния какво трябва да прави. Е, ние е, можем да следим за върховенството на закона, но нямаме право да диктуваме никому е, какво да прави. Госпожа Тападел. Președинте, домна комисар, ми încep интервенция prin a pune o Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, ще започна с един въпрос. Когато говорим за върховенство на закона, говорим за зачитане на правата и свободите на гражданите. За това става дума. Това се опитва да направи румънското правителство днес. Иска съдебната власт да е справедлива, да се зачитат правата на гражданите, да няма тайни протоколи, да няма злоупотреба от страна на прокуратурата, да не се унищожават вече животи, човешки животи и кариера. Това е моето послание към всички политически сили в, в парламента, които използват Румъния като предизборен лозунг за вас са гласували, защото господавателите са ви вярвали. Неприемливо е сега при предизборната кампания да се води поредния дебат, касаещ вътрешно политически въпроси за една държава. Това е двоен стандарт на ниво институции и е напълно неприемлив. Това, което се случва тук, е една чиста предизборна кампания, която срива доверието в парламента. Господин Джеконо. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Трудно ми е да разбера как можем да говорим за нещо, за правовата държава, въпреки че е, това не е нещо, което е ясно определено, а ясно дефинирано. Що се отнася до, до, до а, наказателното право, то е национална компетентност и има големи различия между отделните държави членки в това отношение, така че е трудно да се правят оценки. Така че това, което произвеждаме е шум. Всичко казано тук е само шум и нищо повече. Това е национална румънска компетентност. И а, също очаквам да, румънската правосъдна система и Европейски съюз следват своите правила на базата на европейските принципи, разбира се, но трябва да кажем, че няма върховенство на правото, няма правова държава в Румъния. Има много какво да се, да се свърши, но следващия парламент аз очаквам да дефинира върховенство на закон и правова държава и да започне това да се прилага. Следващия оратор. Doamnă comisar, dragi colegi, România este țara mea și atât timp... Скъпи колеги, Румъния е моя родина. И като представител на Румъния в парламента няма да позволя някой да лансира лъжи за моята държава. В Румъния имаме правова държава, повтарям, имаме някои румънски политически партии се опитат да обрисуват съвсем различна представа в общественото пространство. Това е в интерес на опозиционните партии, на някои европейски партии. Заради това имиджа на съдебната власт в Румъния е напълно изкривен. Тези, които обвиняват Румъния, са същите, които в собствената си държава оказват натиск върху правораздаването и се опитват да влияят върху решение на съдебните органи и при липса на доказателства или пък оказват натиск върху системата на правораздаване, за да бъдат пощадени някои близки до тях лица. Когато членове на румънската опозиция определят някои спорни въпроси от правна гледна точка, на първо място те трябва да спрат натиска, който оказват върху съдебната власт. Това, което виждате и чувате днес, председателя прекъсва оратора, госпожа Гомеш. Благодаря ви. Аз съм гласувал за присъединяването на Румъния в Европейския съюз е, и е, също времено заради а, международното осиновяване на а, деца. А, многократно съм казвала, че Румъния би трябвало да понесе своето наказание и а, трябва да бъде санкционирана. Румънското председателство трябваше да бъде тук. Това е в крайна сметка знак, че румънското председателство е заложник на Драгня съществуват много, много е, високи изисквания, които ние поставяме от, в моето политическо семейство. Моята група е, многократно е искала да е, се прекратят е, делата, които всъщност е, трябваше да възпират е, корупционните е, сделки и е, е, да показвахме на дело, че всъщност се борим срещу корупцията и злоупотребите. И вие сега ни обвинявате. Следващия тур. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Говоря от името на социалистите във връзка с положението в Румъния. Дебатите за борбата с корупцията, правовата държава, демокрацията, основните права а, всъщност са, са а, превърнати в, а, в а, престрелки с, а, с взаимни обвинения. Седми член измен, измен, в разрез с втори член а, от а, договора. Не са проведени необходимите конституционни реформи, а, за да се приведе в съответствие системата с а, тези принципи. Много, много още има какво да се свърши а, за да се изпълни втори член а, за, за върховенството на закона, основните права, а, демокрацията, борбата с а, корупцията. И механизма за, за сътрудничество и проверка а, се, води, се ръководи от комисията на базата на резолюция, която сме приели в парламента. Това е нещо, което трябва да, да изпълни сво, сво, своята функция след изборите. Благодаря. Комисар Юрова. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Първо, искам да изразя своето убеждение, че представлявам тук целият колегиум на комисията, цялата комисия. Това е по повод на изказванията, които критикуваха факта, че господин Тимерманс липсва в залата днес. Франц Тимерманс се участвал много активно в продължителен диалог с румънските власти. И е последният, който трябва да е обект на критики, че е сбъркал нещо или че е направил нещо лошо за Румъния. На второ място, комисията не се меси в отделни дела в Румъния. Това е по повод казаното от госпожа Грапини. Това е наш принцип. Ние не се месим ние разглеждаме положението в законодателството, в системата и за това вземе отношение по законодателните промени, извършени в Румъния наскоро, защото кумулативният потенциал от отделните промени може да доведе до нарушаване на принципите на правилата държава в Румъния. И на последно място госпожа Морвей. Не, не съм запозната с тези случаи. Но много добре се спомня моя собствен случай от 2006-та. Бях обвинена в корупция през 2006-та. Много мръсно политическо дело, задвижвано от политически интереси. Още се спомня, когато бях арестувана Дори за секунда не си помислих, че съдия в моята държава ще ме прати в затвора, след като бе внесено обвинение срещу мен. Аз вярвах в независимостта на съдебната власт в моята държава. И между другото, делото така и не стигна до съда, защото нямаше никакви доказателства. Просто политическа машинация в медиите. Много добре си спомням всичко това. Парадоксално е, че Румъния е държавата, която ми даде много след това, защото всичко бе унищожено след това дело, то много, се отрази много тежко на семейството ми. Аз работих в Румъния, натрупах експертен опит и съм последната, която може да бъде обвинявана, че прави нещо срещу Румъния. Просто Искам да изразя мнението си, че в Румъния може да се стигне до необратими промени в съдебната власт, до системно нарушаване на принципите на правовата държава, при което независимостта, безпристрастността на съдебната власт е, са застрашени. Внимателно следя какво се случва в Румъния чрез механизма на партньорство и проверка. Радвам се, че държавата се движи в правилната посока, но също времено бях много оплашена от промените, които взеха съвсем погрешен обрат. И това е положението, в което се намираме в момента. Независимостта на съдебната власт е устой на демократичната държава. И това е нещо, което се гради десетилетия наред това е дълъг процес е, във всички държави членки, довел до една балансирана конституционна система с силна съдебна власт като основен елемент от нея. Но всичко това може да рухне буквално за секунди. И точно това не иска да се случи комисията в Румъния. Още веднъж дебатът, диалогът продължават. Съгласна съм с тези, които казаха, че румънците заслужават повече. Ние искаме да помогнем на Румъния. Сега дебатът се води на експертно равнище. Искам да се върнем отново на политическото ниво, да проведем ползотворен диалог, който да даде до положителни промени и реформа, която отново да се върне в релси в Румъния. Благодаря. Господин Павел. Не ви давам думата. Нямате право на синя карта по изказването на госпожа Юрова. Не говорете без микрофон. Това е безсмислено. Съжалявам. Трябваше да дойде малко по-рано за този дебат, който между другото приключи.